Е, на а, Марин Лепен. Съгласно правилника, въпросът ще бъде отнесен до Комисията по правните въпроси. От а, две политически групи а, и секретарята на независимите депутати поисках искания, получих искания за назначения в парламентарните комисии. Списъкът на тези, тези имена ще бъде публикуван. И ако до одобряването на протокола няма възражение, ще се